Uh, uh, Започваме заседанието. Ако всички сте съгласни, може да приемем проекта за дневен ред. Uh, some announcements. Начало, като начало някои съобщения. Можем да използваме всички езици с изключение на словенски, хърватски и малтийски. Това е първото. След това разрешенията за изслушванията в началото на 2015 година вече са изпратени съгласно взетото от нашите координатори решение. И изслушванията ще бъдат за стратегията 2020, 20, както и реформата в образователната система, ако е възможно, заедно с комисията КУЛТ, като елемент за, и средство за борба срещу безработицата. На трето място, трето съобщение, ще имаме съвместно обще... изслушване за социалните и економи... аспекти и аспектите свързани с трудовата заетост на споразумението за свободна търговия с Съединените щати. Това изслушване ще се проведе на 2 декември. Също така ще присъства завеждащият преговарящия екип от страна на Европейският съюз Игнасио Бестейро. Датата, повтаряме, е на 2 декември. Четвърто, вчера съдът излезе с, с решение за използване на актовете за приложение в областта на Юрус, Еурес, извинете, законът за Еурес. Комисията бе обвинена за прехвърляне на правомощията, които има по управлението на, то, на тази програма, но съдебното решение я уневинява. Утре е денят за борба срещу бедността. Тази година темата е никой да не изостава. Да не забравяме никого. И както всички знаете, борбата с, безработ... с бедността е част от приоритетите в програмата Европа 2020. За съжаление, за момента не сме изпълнили желаната цел, но е успокоително да знаем, че не сме свалили гарда и продължаваме да работим по посока мерки за изкореняване на бедността. Това са всички съобщения от моя страна. Преминаваме към четвърта точка от дневния ред. This. Yeah. Okay. Um, Is... Uh, Последното съобщение е за двамата члена от страна на нашата парламентарна комисия в СТОА. Ние имаме право на двама членове, като наши представители за две години и половина. И учредителното събрание на СТОА ще се проведе на 22 октомври в 2 часа. Координаторите взеха решение да предложат две кандидатури от името на НП Госпожа Язловецка е от кандидат на НП и господин Пирински от е, групата на социалистите и демократите. Групата на ЕКАРЕ също са предложили госпожа Макинтайер. Благодаря, госпожо председател. Аз е, няма да искам гласуване по този въпрос, но какво искам да кажа всъщност? Има 15 члена на президиума на СТОА. Ако ги изберем от парламента, ако искахме всъщност така да поступим, трябваше да използваме системата ХОНД. И по този повод нямаше да има само НП и е, социалисти и демократи, а и на ЕКРЕ. Защо тогава сме решили да използваме само две групи? Искам в този смисъл да кажа, че тъй като става дума за мандат от две години и половина, бихме могли поне да си направим труда да предложи някой альтернативен начин за действие този път. Благодаря. Е, е, Благодаря ви. Решението така или иначе е взето. И ще бъдат двама члена от е, двете най-големи парламентарни групи. Госпожа Язловецка и господин Пирински. Съгласни ли сте? Има едно възражение. Добре, благодаря. Uh, благодаря. Има четирима души, които са против, но решението все пак е взето и вие сте определени за наши представители в презиума на стола. Има ли някои коментари по протокола? Не. Следователно се считат за прияти без изменения. Минаваме към четвърта точка в дневния ред, а именно заетост и социални аспекти в рамките на стратегията Европа 2020. Давам думата сега на който желая да я вземе. Джин Ламберт. Джин Ламберт. Uh, um, Благодаря, уважаема госпожо председател. Нашата група предложи няколко изменения на резолюцията. които е, ще се разглеждат на устните е, задавания на въпроси. Смятам, че е, това ще внесе в промяна на баланса в измененията. Ще го обсъдим. Какви са измененията, които предложихме за резолюцията? Някои се опитват да впишат измерението за трудовата заетост и социални работи в цялостния контекст на стратегията Европа 2020, тъй като това трябва да е една последователна стратегия и ние трябва да признаем, че съществуват и други елементи, които се намесват в областта на, на социалната и трудовата заетост. Но, така или иначе, не трябва да се фокусираме само върху бедността, но и върху липсата на равенство, която става все по-силна. Това е нещо, което трябва да се има предвид в контекста на стратегията. Също така виждам, че има и други подобни изменения със същата логика, така че може да се направи компромис. Като цяло мисля, че и редица политически групи изразиха мнение, че трябва да се погледне това. Ако разгледаме цифрите, ще видим, че не сме постигнали по-голям напредък към а, стратегията, но разполагаме с много точна и своевременна информация. Показателите са ясни и смятам, че мнозина смятат, че избора на показатели от държавите членки означава, че все още не можем да направим добро сравнение. Друго нещо, което се чу и от много места, е въпроса за консултирането, което, който трябва да е застъпен в развитието на стратегията. Социалните партньори трябва да имат ключова роля в това. Също така бизнесите са част от стратегията. Синдикатите, които представляват работещите, също трябва да са застъпени. Но гражданското общество все още няма роля в това. И когато говорим за консултиране, за ангажиране, е, сме е, също така предложили няколко изменения за ролята на парламента. Това е въпрос, който повдигнаха други политически групи. Така че смятам, че ще се опитаме да открием компромис по този въпрос, защото мисля, че трябва да се съгласим, че парламента трябва да е неразривна част от оценката и развитието на стратегията, когато се правят бъдещи предложения, Госпожо, благодаря госпожо. Сега е госпожа Бекър от НП. Благодаря, госпожо председател. Ние не сме съгласни с всички изменения и бихме искали някои от тях да бъдат отново обсъдени. Защото някои в този си вид са неприемливи за нас. Мисля, че е добре да помислим по някой от тях. За останалите не виждам пречки да бъдат приети. Юта Штайнрук. Благодаря. Аз а, внимателно изслушах Джин Ламбърт. Мисля, че а, това, което тя каза, отразява напълно и нашите убеждения текстът се обогатява от измененията. За нас също качеството на работните места, развитието на гражданското общество, социалния диалог, борбата срещу бедността на децата трябва да са част от дискусията по темата. Зелените са внесли много уместни изменения, дори и е, измененията на е, Северната левица също можем да приемем. А, в замяна на това обаче имаме съмнение относно някои изменения на НП и на ЕКР. Много е важно, когато се е, правят промени, е, е, това да не се отразява върху работниците. силните страни на нашата позиция са следните. Заетостта и социалното дело, инвестициите в социалната област трябва да гарантират напредъка на Европа, за да може континента да излезе най-сетне от времето на затягане на коланите на бюджетна дисциплина. Така че, освен политиката за поощряване на заетостта, е, трябва да поставяме и въпроса за развитието на социалните норми. Не може да се. Не трябва да разрешаваме връщане назад и занижаване на амбициите, особено когато става въпрос за борба срещу бедността на децата. Това е изключително важен елемент. Надяваме се, че преговорите по, е, по, за постигане на компромисни изменения. Благодаря, уважаема госпожо председател. Едно от нещата, които ме удовлетворяват, е, че ние поставяме много важни, водещи въпроси. Например, съгласни ли сме, а не как ще, какво смятате за дадено нещо или какво смята комисията по този въпрос. Така че, според мен е много важно да поставяме такива въпроси, да задаваме въпроси, а не просто да искаме съгласие. Мисля, че има някои от измененията, с които моята група не е съгласна. Говорихме известно време за европейския семестър. Мисля, че това не трябва да се разглежда в рамките на днешните е, задавания на въпроси. Съжалявам, че не ви харесва подчертаването на потребността за премахването на пречките за растежа и генериране на работни места, но мисля, че ще можем да обсъждаме този въпрос и в бъдещето. Така или иначе, малко по-късно ще говорим за безопасността на трудовото място, така че някои от коментарите ще си, си ще ги запазя за тогава. Също така ще помоля господин Гарика да каже няколко неща, но може би това ще стане в следващата част. Благодаря. Thank you, Marian Harkin from... Благодаря, Мариан Харкин. Благодаря, госпожо председател. Аз съм съгласна с казаното от Джим по повод на неревнопоставеността. Смятам, че ако работим по тази, в тази посока, ще поженем желаните резултати и следователно трябва да засилим натиска в тази посока. Смятам освен това, че участието на гражданското общество също трябва да бъде поощрено и да влияе нашето мнение. В тази посока е и мнението на зелените, което аз подкрепям. Смятам, че трябва да допълним и работното време, което е нестабилно и е част от причините за кризата, която се шири, особено сред младите, където 40% работят с временни работни трудови договори. Смятам, че този въпрос с несигурното работно време и несигурните временни договори трябва да бъде включено. И на края смятам, че освен това можем да оставим вратата отворена за нещо, като възникне в последния момент и изисква по-творчески подход, отколкото до сегашния. Благодаря. Uh, Някой друг иска ли да вземе думата? No Никой от uh, унитарната левица? Не. Лаура от групата ЕС Диди. Бонжорно. Анализando la Благодаря. Здравейте, колеги. А, ние а, разгледахме всички изменения, представени от колегите към това предложение за резолюция. когато бяха споменати различните групи, ние не бяхме споменати. Ние работим за гражданите и трябва да чуем и техния глас. Ние сме внесли три изменения. Целите на стратегията до 2020 година не се постигат за момента. И една от основните причини е а, факта, че е, не се подхожда еднакво към проблема с заетостта. Е, в Италия има един сериозен проблем, именно от е, данъчното облагане на предприятията, на ръководителите на предприятия, ако не се облег... внесат данъчни облегчения, за тях те няма да разкриват нови работни места. Трябва да се облегчи данъчния натиск върху предприятията, защото в момента облагането е горе-долу 60%. И е, трябва да се даде ясен знак е, на европейско равнище е, за уеднаквяване на данъчното облагане, защото в противен случай е немислимо да се да скрият нови работни места. Целите, които са залегнали стратегията Европа до 2020 година ще бъдат много трудно постигнати по друг начин. в момента, в който се е, разкрият нови работни места, едва тогава ще можем да мислим за иновации, за използване на нови технологии. Това са е, хубави цели, но на първо време, в, като първи етап, трябва е, да се е, отправи едно ясно послание, че е необходимо да се намали данъчното бреме върху предприятията. Днес е, чухме от председателката на съвета, че ще бъде намален е, това данъчно бреме, но това са само обещания. Е, всеки може да дава добри съвети, но на практика никой нищо не прави. И ако нещата си останат така, не виждам по какъв начин ще бъдат разкрити нови работни места. Благодаря. Госпожа Морен Шартие. Мерси, мадам ла президент. Благодаря, благодаря, госпожо председател. Искам да засегна три аспекта. Като отговаряща за Европейския социален фонд, бих искала той да бъде защищаван като основния лост за интегриране на пазара на труда. Според мен не трябва да се смесва този фонд с структурните фондове. Държавните и правителствените ръководители искаха просто да премахнат Европейския социален фонд и да прелеят това към фондове, кохезионните фондове. Искам да се набляга на важността на този фонд. Второ, инициативата за ето сред младите. Трябва да е, разтърсим малко съвета. Те винаги се занимават е, е, с контекста, в който се осъществява инициативата за младите. Е, днес е, е, държавите членки трябва да преминат вече към следващия етап, а именно осъществяване на оперативните програми. Третият аспект е е, нетрайните договори, е, срочните трудови договори, е, особено сред младите. Не трябва да се забравя, че обаче и това въжи за жените, които получават предимно срочни трудови договори и имат много несигурна заетост. Госпожа Рибейро. Благодаря. Аз представих пред НП редица предложения за изменения за ултра отдалечените, най-отдалечените е, региони, които наистина отстоят на голямо географско разстояние и това се отразява на транспорта и другите услуги. Това на свой ред пък е, дестабилизира економиката на тези региони. В резултат на това безработицата бележи 24%, а младежката безработица близо 50%. Ако тук, ако трябва да говорим за дългосрочна безработица, то трябва да споменем на всяка цена най-отдалечените региони, където безработицата, дългосрочната такава, е изключително завишена. По силата на член 349 от договора, учредителния договор, на Европейския съюз предвижда възможността за положителна дискриминация. И за това бих искала да помоля приложението на такава една положителна дискриминация относно тези региони, които благодарение на това ще се изравнят с останалите. Ще имаме възможност, разбира се, да въведем и конкретни мерки и инструменти, които да ни позволят да доведем това изравняване до щастлив край. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Колежката от Италия спомена ситуацията в своята страна и огромното данъчно бреме. При нас е също данъчните ставки, с които се облагат предприятията, са много високи. Трябва да се проучи е, е, положението в различните държави членки и след това да се потърсят възможности за уеднаквяване. А за тази цел трябва е, европейския семестър да доведе до добри резултати. Ние се нуждаем от това дават се добри предложения, но трябва да се работи, за да бъдат осъществени. Е, трябва да спомена, че е, добрата идея на съвета за европейски семестър не се осъществява от всички държави членки. И ние в качеството ни на евродепутати имаме възможност да се включим активно по същество в този семестър ако не изготвяме бързо становища, се, можем да бъде а, обвинени, че не работим. Но, освен становищата, ние трябва да работим по същество. Спомена се цифрата 21 милиарда евро. Радвам се, че има заделени 6 милиарда за първи етап други искат да се постигне цифрата 21 милиарда. Мисля, че не, е- важното е не какво ще се разпределя на кого, а как, къде ще се инвестира и какви резултати очакваме да постигнем. Едва тогава ще можем да а, е, имаме целенасочено инвестирани в отделни сектори. Това на първия етап. А, е, не става въпрос да се опитваме да управляваме немислими суми. Освен това, тези 6 милиарда все още не са потвърдени, защото местните власти не си сътрудничат. Смятам, че като цяло е важно да се каже, че ние също ще внесем нашия принос. Трябва заедно с координаторите и е, е, колегите да а, запретнем ръкави и а, да а, дадем и нашия принос. Госпожа хотела Ja chciałam zwrócić uwagę na zapisy dotyczące nieobligatoryjności celów w zakresie zatrudnienia. Благодаря, уважаема госпожо председател. Бих искала да привлека вниманието ви върху важността да се намали броя на хората, които е, изпитват затруднения от гледна точка за бюджетното консолидиране, трябва да кажа, че не можем да кажем, че безработицата е само в резултат на някои политики, на които трябва да се сложи край. Трябва да се подчертае това, че, трябва, че това прекратяване трябва да стане по един много целенасочен начин. Аз лично смятам, че бюджетното консолидиране трябва да е задължително, но също така трябва да се предложат и социални, да си предложат и социални реформи. Конкурентоспособността на Европейския съюз е много важна, но важно е и да сме способни да се справяме с промените в економиката. Казахте, че много хора все още не знаят, много членове не знаят какво е европейския семестър. Аз работя в тази област и мога да ви кажа, че това е така. Има хора в е, служби на Европейския съюз в различни държави членки, дори не знаят какво е стратегията Европа 2020 говорим с гражданите, говорим с гласоподавателите, но трябва да мобилизираме местните граждански услуги и това е много важно. Благодаря, господин Белифай. Thank you, Madam Chairman. Um, I think that... Благодаря, госпожо председател. Като говорим за стратегията Европа 2020, мисля, че трябва да кажем, че нетното разпределение на бюджета на многогодишната финансова рамка за първи път е нетно намален. Смятам, че изпълнението на стратегията Европа 2020 няма да е добро и няма да постигне целите в нея, ако не разполагаме с правилните ресурси. Ето защо е много важно да изтеглим във времето средносрочното преразглеждане, да видим какви ресурси сме разходвали, къде сме ги разходвали и за постигане на целите по стратегия Европа 2020. В противен случай европейските законода... гласоподаватели, извинете, ще са недоволни от нас, ще кажат, че не изпълняваме целите си, не изпълняваме обещанията си, които са твърде големи. Това ще кажат гласоподавателите. Това смятам, че е важно. От друга страна, да отговоря на казаното от преждеговорящите по Европейската инициатива за безработицата сред младите хора. Тук е важно да подчертаем, че държавите членки трябва да използват ресурсите по правилен начин, така че да няма загуба на парични средства. Също така са необходими и ресурси и за годините след 2016 година, защото иначе няма да можем да разрешим проблемите, които стоят. Тези проблеми не могат да се разрешат само с стимулите. Трябва да възстановим индустриалната политика на Европейския съюз. Трябва отново да има индустриализация на нашия континент. Трябва да открием творчески решения, за да подкрепим инвестициите, като се постигнат и е, целите от гледна точка на дефицита, защото не трябва да прекратяваме или намаляваме подкрепата за мерки прилагани в е, държавите членки. Трябва да се предлага един диференциран подход. По тази тема съм казала някои неща и сме направили изменения. Надявам се, че ще постигнем добър компромис и ще можем да предложим едно балансирано предложение, в което наистина са отразени целите на стратегията Европа 2020. Защото по много неща е, нашата работа изглежда само пожелателна, защото не работим така, както европейските граждани биха искали да го правим. Благодаря. Благодаря, господин Сион. Благодаря. Отново да подчертая нещо много основно, именно вързващите цели. Няма защо да се изненадваме после, ако имаме необвързващи мерки, които нямат никакви санкции в случай на неизпълнение и никой не ги взима съответно на сериозно. От економическа гледна точка има ясни правила, които се взимат сериозно под внимание. Следователно трябва да пледираме за такива серио... взети на сериозно и правно обвързващи мерки и в други области. Благодаря. I pronounced it in Swedish. Um, uh, Mr. Martin. Господин Мартин. Yes. Floor is yours. Merci, Madame le Président. D'abord pour un point. Благодаря. Процедурно изказване. На последното ни заседание обявихте, че само е, записаните групи могат да внасят изменения и то само на английски. След е, обаче една дискусия, вие приете и независимите депутати, които не са в групи, да внасят е, изменения народния си език. За жалост, обаче получихме текста на английски и то завчера. И аз е, много набързо прегледах е, измененията. Това беше процедурния въпрос, но все пак ви благодаря, че разрешихте да внасяме изменения. И макар, че съвсем набързо прегледах измененията, и то на английски, си дадах сметка, че всъщност има една сериозна констатация за провал на, в постигането на целите на стратегията до 2020 година, че тя не функционира е, говорите за безработица, за беднота, за заето сред младите, вместо да посочите реалните причини на тези злини, които сполитат Европа трябва да се промени радикално посоката. Вместо това вие добавяте още по-принудителни мерки, които налагате на държавите членки. Говорите за свободна търговия, глобализация, големите финанси, а, а забравяте директивата за командированите, която е причина за безработицата и за бедността. Ние внесахме 20 на изменения, но до доколкото разбрах от а, тези, които се изказаха преди мен, е, че сме изключени от търсенето на компромис. Бих искал да ме успокоите все пак, че бихме могли да участваме и ние в дискусията по компромисните изменения. Благодаря. Всеки член на Европейския парламент има право да предлага и изменения в всяка парламентарна комисия, така че може би просто е въпрос на недоразумение. По въпроса за превода започваме, писмения превод, започваме първо с английския вариант и всички останали се превеждат след това. Благодаря. Господин Гиерек. Ja, sehr geehrte Frau Vorsitzende, Herr Schattenberichterstatter. Благодаря, уважаема госпожо председател. Трябва да кажа, че социалните политики генерират заетост и по-специално за социалните аспекти на стратегия Европа 2020. Европа създава повече заетост, ако малките и средни предприятия са основната ос на нейната работа. Също така, вътрешният пазар за заетост трябва да е добре създаден. Също трябва да се намали бюрокрацията, която тежи върху МСП. 166 изменения са внесене. Много от тях съдържат полезни предложения. И някои елементи са свързани с излишни социални и економически аспекти, които, бидейки излишни, не задължително са безполезни. Също така има най-различни подходи, чрез които да постигнем компромис в измененията. Измененията, които внесохме, са свързани с демографския аспект и срещу малките и средни предприятия, които, се, които са семейни по характер. Надявам се, че заедно ще можем да водим конструктивен и полезен преговор. Благодаря. Благодаря. Госпожо председател, искам да приветствам инициативите, прияти до тук в областта на заетостта е, и особено за заетост сред младите. Искам да подчертая обаче един съществен аспект. Според мен, за да има заетост, е, непременно трябва да се поощрят е, предприятията, особено малките и средните. За да може едно малко или средно предприятие да назначава нови хора, то трябва да е уверено в себе си, да вярва в бъдещето. И за тази цел трябва да поставим, да наблегнем на три елемента. Стабилна рамка за предприятията, която, е, условия, които не се променят на всеки 5 години, една обща благоприятна за тях среда което означава а, облегчаване на данъците и на социалните разходи. И тук ще посоча за пример Франция. Във Франция за предприятията е проблем да а, получат печалба. А, и накрая, за да разкриват работни места, предприятията трябва да упростат и своята собствена структура, защото в, а, те, върху тях тежат големи, а, голямо бреме и административно бреме, за да се поощри Разкриването на нови работни места, подчертавам, трябва да се облегчат малките и средни предприятия. И точно в тази насока са и моите изменения. Thank you. I'll also give the floor to, uh... И така, давам, давам думата сега на господин Костело от комисията. Thank you very much. Um, I... Много благодаря. Бих искал да запитам започна с коментар по параграф 15, където става дума за измерването на относителната бедност. Така както е разписано е много кратко, много сбито. А всъщност това са две отделни неща. Две отделни неща, така че трябва по-ясно да се напише, за да стане ясно за кое от двете неща става дума всички държави членки трябва да измерват бедността с едни и същи показатели. Спомням си, че когато започнахме е, преговори по този въпрос. Е, став, имаше идеи всяка държава членка да измерва бедността по начин, който сметне за необходим, но това щеше определено затрудни обзорната оценка за това как се работи по преодоляване на бедността в Европейския съюз като цяло. 20 милиона бедни се казва, че има, но кой как ги определя като бедни не е ясно, защото критериите не са едни и същи. Сега, бедността се мери по три начина. Първо, относителната бедност – когато си подложен на тежки материални ограничения, но трябва, разбира се, да отчитаме и относителния характер на бедността. Ако само относително обаче се измерва бедността, то тогава не се обхващат всички аспекти, защото, например, във времена на криза има повече бедни и обратно социалните грижи, социалното подпомагане се задейства в такива случаи на криза, определено посока на тези, чието доходи са по-низки, тъй като те са най-пострадавшите от кризата. И така, смятам, че тук наистина е подходящо да поправим малко, да преформулираме текста, за да стане ясно какво точно имаме предвид, е, когато измерваме бедността с даден показател. Благодаря. Е, Благодаря на всички за изказванията. Какво става сега от тук насетне? От тук насетне аз отново се свързвам с координаторите, тъй като ще трябва да се изработят е, поредица компромисни изменения. Голяма част от измененията всъщност са за едни и същи неща, за едни и същи въпроси. Така че ще им предам обсъденото днес и координаторите ще вземат съответно решение следващата седмица. Само да ви кажа още нещо, че за устните въпроси се е приемат текстове само до 25 реда. Имайте го предвид, когато подготвяте въпросите си с искане за устен, договор, э, устен отговор. И така, моля сега да пробвате дали работят електронните ви карти за гласуваме, защото премин... Or am I way ahead? No, we'll vote for the uh, Globalization Fund. Гласуваме сега за фонда за приспособяване към глобализацията. Five, is it, right? Uh, uh, Започваме с гласуване за писмото, което ще пратим до фирмата Андерсън в Ирландия. Обсъдихме го, когато обсъждахме Фонда за приспособяване към глобализацията. Гласуваме за писмото, както бе разписано то в начален вариант, без устно изменение. Okay Съгласни ли сте сега да гласуваме всъщност по-скоро за писмото и за устното изменение? Така и ще поступим. Thank you. Благодаря. Carried. Приема се. And then we vote on uh, uh, that we want on this one. Yeah, next item on the stores from и така гласуваме сега за фирмата Sprider Stores в Гърция. Начало на гласуването. Край на гласуването. От НП има някой, който гласува... Двама души всъщност гласуват два пъти. Okay. Сега е... Всъщност още един продължава да гласува двойно от НП. Okay. Сега е наред гласа гласоподаването и се приема. Uh, Седма точка. Стратегическа рамка на Европейския съюз за здравословни и безопасни условия на труд. Uh, Започваме с обмяна на мнения. Давам думата на господин Бекер, който представлява господин Касър. Благодаря, госпожо председател. Още не съм се запознал с досието, така че ще помоля колежката Штайнбрук да вземе отношение. Юта Штайнбрук. Надявам се, че ще запазя ентусиазма, за който ме похвали колегата, защото от много гледни точки реакцията е закъсняла и слаба. Рамките за действие се вписват в рефит упростяването на законодателството не трябва усилията да се защитят работниците да водат до засилване на административното бреме. 4000 умират на работните места от професионални заболявания годишно и това се дължи не, не само на бюрокрацията в устния си въпрос ние настояваме за е, е, приемането на задължителни норми за безопасност на труда, но трябва, е, настояваме и за участие на социалните партньори, защото това пряко ги засяга. Искаме е, точни определения на професионалните болести, които да бъдат включени в текста уреждаш рамката за действие. Важно е работниците да, да не бъдат вкарвани в черни списъци, ако се оплачат от пропуски в системата за безопасност на труда. Трябва да се защитят работниците. I really... Благодаря, госпожо председател. Приветствам преразглеждането на директивата за здраве и безопасност на работното място. Мисля, че е добре да проверим дали тя продължава да е пригодена към основните цели. Също така, да сме наясно, никога няма да подкрепя намаляване на необходимата защита за работещите. Аз смятам обаче, че можем да упростим администрацията, бюрокрацията и по този начин ще увеличим нивото на съответствие. Казвам това, защото аз имах собствен микробизнес. Когато правиш това, цял ден си на работа, след което вечерта се занимаваш с четоводството, също така се занимаваш с човешки ресурси, ти си адвоката на своята фирма и също се занимаваш и с въпроси за безопасност и здраве. Трябва да помириш е, някои конфликти, които идват от законодателството. А ако става въпрос за голяма компания, нещата са различни, защото тя има капацитета да се справи с тези задачи. Но ако става въпрос за микропредприятие, тогава тежестта става значителна. Това е и пречка за дружествата за наемане на нов персонал и за извършване на тяхната дейност с здрав разум. Мисля, че трябва да разгледаме по-внимателно следното. Да видим и да се уверим, че държавите членки са по-гъвкави при определянето дали е необходим ма оценка на риска, която да се записва и която води до изключително много документация. Говоря като представител на, на Обединеното кралство. Нашите работещи в областта на безопасност и здраве, и здраве на работното място работят по много практически начин. Те гледат резултатите, не толкова документите. Знам, че нещата в другите държави членки са организирани по различен начин, но аз съм привърженик на упростяването, за да се увеличи съответствието. Както вече казах, не съм привърженик на обвързващите срокове. По-скоро е добре да се направи система за определене на цели, когато се творят политики. Също така е добре да действаме по много целенасочен начин. Нещо, което всички правим е да превърнем всяка сесия за задаване на въпроси като в коледно дърво, в което всеки закачва своя принос, своята играчка. Говорихме за, азбек, за азбеста, също така. Не смятам, че трябва да дублираме работата си в тази посока. И ако искаме да имаме ясен и конкретен отговор от страна на комисията, то ние трябва да задаваме ясни и конкретни въпроси. И това, за това призвавам нашия комитет. Благодаря. Uh, thank you, Madam Harkin. From the... Госпожа Харкин. Thank you, Madam Chair. Благодаря. Да, наистина. През последните години има подобрение на показателите, но не е достатъчно хората, които са жертва на трудови злополуки, продължават да са много. И действието, което предприемаме за момента е недостатъчно с други думи, трябва нови мерки. През 2013 комисията проведе проучване и резултатите от проучването посочиха, че малките и средни предприятия всъщност са най-големите нарушители. Затова все още трябва да положим, трябва да положим нови усилия за повишаване на нивото на изпълнение на изискванията, колкото и тези изисквания да са тежки като административно бреме за малките и средни предприятия. След това оценките на риска трябва да бъдат извършвани по нов начин спрямо нови показатели, които да бъдат предоставени на малките и средни предприятия, за да не им се налага да измислят топлата вода всеки път. Това, разбира се, ще се отрази на работната ръка и на трудовата хигиена, които на свой ред ще се отразят на безработицата и създаването на работни места. Пак повтарям, трябва да запазим административното време в едни поносими за малките и средни предприятия граници. Разбира Социалният диалог не бива да бъде пренебрегван като възможност за постигане на по-добри резултати в тази посока опазване на здравето на работниците и служителите. Ако работодателите и служителите провеждат по подходящ начин този социален диалог, то тогава мерките ще бъдат по-резултатни. Благодаря. Има ли представители на унитарната левица? Няма никого, доколкото виждам някой от групата на зелените. Госпожа Ламберт си тръгна. Сега минаваме към представителите на ИСДД. Okay, then we go to EFDD group. Uh... Европа на свободата и пряката демокрация. Заповядайте, госпожо Бегин. Подкрепям позицията на колегите, които се изказаха. Аз също бих искала да се при... споменат и микропредприятията, които в Италия, както и в други страни в Европа, се заливат от бумаги, и са много затруднени. Сигурността, безопасността на работното място е изключително важен въпрос, който не може да се решава само по чисто административен начин. Аз съм ръководила предприятие и съм работила точно, завеждала съм човешките ресурси. Е, в Италия беше приета много добре директивата на Европейския съюз, която въведе нови елементи в безопасността, трудовата безопасност, въвеждайки задължения за издаване на сертификати за някои е, предприятия. Аз а, у, у, от, открих а, филиал точно благодарение на тази директива, след като трябваше да закрия предприятието, понеже текста на директивата не беше вече добре транспонирана в а, а, Италия. А, имаше въпросници, които трябваше да се попълват, изключително с нощи в микропредприятията стресът е изключително голям, много повече, отколкото в другите е, предприятия. И много е трудно човек, когато работи в микропредприятие, да е, налага своите изисквания или да посочва проблемите. трябва да се съчетаят изискванията за облегчаване на предприятията и същевременно изискванията на работещите, които трябва да имат добри условия, за да могат да развият своя потенциал. Когато хората са в добро настроение, самата производителност е по-голяма. Господин Саймън. По въпроса за намаляването на тежестта за малките и микропредприятия. Да, всеки иска да се намали административната тежест, когато тя не е необходима. Това е така, особено за малките е, предприятия може би големите наднационални компании е, и малките семейни бизнеси не се нуждаят да попълват едни и същи формуляри, но правата от гледна точка на здраве и безопасност на малките семейни предприятия, които се състоят от двама души, трябва да са абсолютно идентични с тези на работещите в големи наднационални компании. Когато говоря с представители на бизнеса, точно това се казва. Те казват, очакваме същите задължения от гледна точка на резултатите резултатите за малките работодатели и големите работодатели. Това обаче не става винаги ясно от дискурса на групата, групите от ясно, така че трябва да е много ясно. Не може да имаме двусмислица по този въпрос. Не можем да имаме различни видове права за безопасност, и здраве на работното място. Те трябва да са абсолютно същите за всички навсякъде. Това може да се постигне при намаляване на административната тежест там, където това е уместно. Няколко други неща. Госпожа Макинтайр каза защо да говорим отново за азбеста? Ние вече говорихме по този въпрос. Но тук говорим за стратегия, която е всеобхватна, която е, обхваща много години. И защо тогава да оставяме в страни нещо, което е много важно и което ежегодно води до смъртта на хиляди души? Защо да го оставяме в страни? Ако е важно, трябва да го покрием. Ако хиляди души загиват ежегодно, поради тази причина трябва да продължим да говорим за нея. Смятам, че е необходимо да имаме регистър за азбеста, нуждаем се от повече от обучение, има какво да се направи и това ще стане като говорим за него. За това трябва да сме наясно. Ако не говорим ясно, къде, е, къде другаде ще се говори ясно и ако не тук, къде другаде. Така че не трябва да се отклоняваме от тази всеобхватност на нашата работа. И да се върнем на въпроса за малките предприятия. Например, в сектора на строителството, където въпросите свързани с здравето и безопасността са от ключова важност. И в този сектор хиляди души губят живота си ежегодно и до днес. Има много големи наднационални играчи в строителния сектор но почти никой от работещите за тях не е пряко зает в тях. Повечето от работещите се наемат от подизпълнители, които са малки и средни предприятия. И ще е погрешно, ако работещите, които са спочили договор с подизпълнителя, са, се, се разглеждат само като работещи на малкия бизнес, докато те реално работят за голяма наднационална компания, която има печалби в, рамките, в размери на милиарди евро годишно. Thank you, Mr. Simon. Mr. Rowling. Благодаря, господин Саймон. Сега господин Роулин. Роулин, oui. Merci, président. Euh, j'ai eu dans mon expérience... Благодаря. Професионално съм имал много често възможност да, да се сблъскам с а, трудови злополуки или професионални заболявания в най-различни сектори. И това ми навежда пет основни мисли. Стратегията, която разглеждаме, се прилага много бавно, а проблемът трябва да се реши спешно. И тук това е свързано с два аспекта. От една страна човешкият, беше цитиране цифрата 4000 е, смъртни случая годишно, тежки злополуки, е, е, инвалидизиране и от друга страна економическата цена на това явление, коя, е, която тежи е, върху предприятията и върху бюджета на държавите членки през по линия на социалното осигуряване. Хубаво е, че има намаляване в, те, в цифрите на жертвите, но не трябва да се успокояваме. Продължава да е, е, има е, трудови злополуки и професионални за, заболявания. Някои професии се развиват, е, които, тези, които се интелектуализират, има по-малко физически злополуки, но пък се е, появяват друг вид професионални заболявания. Мога да ви е, изброя един дълъг списък списък. Същото въжи и за продуктите, които се е, произвеждат от предприятията. Трябва да има едно проследяване. Ако сравним законодателството на различни държави членки, ще видите, че в някои държави един продукт се смята за канцерогенен, а като преминете границата в съседната страна няма никакъв проблем. Ползан. Има четири ключови думи, които трябва да използваме, за да направим пробив по този проблем и да намалим драстично цифрата на жертвите. От една страна профилактиката, информацията, съгласуването в рамките на социалния диалог и контрола. И по отношение контрола виждам два аспекта. Спазването на нормативната уредба и нещо много важно за малките е, и особено малките предприятия. Информация, насоки, е, знаете ли колко пъти съм срещал е, представители на предприятия, които просто защото не познават нормативната уредба, рискуват да фалират. Те просто не знаят какви процедури и инструменти да използват за защита на е, работниците. И при случай, когато има смъртен случай, те изпадат в много сериозни затруднения. И накрая, упростяването. Всички са съгласни, че е необходимо да се упрости законодателството но това не може да стане по никакъв начин, ако а, а, намали ефикасността по отношение уреждането на борбата с а, а, злополуките, професионалните заболявания, гарантирането на здравето на хората. Е, Господин Фонтулис. Τα статистика стихия πολλές φορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Благодаря. Някои от статистиките не винаги отразяват действителността. Особено по въпроса за трудовата хигиена и безопасността на труда. Мога да дам примери от моята собствена страна, където работниците работят без е, застраховки, без осигуровки. Тоест, първото, което трябва да си поставим за цел е въвеждане на социални осигуровки, както и социални механизми за охрана на труда. Благодаря. Small company, small да, благодаря. Наистина и малките и средни предприятия, ако бъдат изправени пред някакъв инцидент или проблем с здравето на работници и служители могат наистина да фалират, просто защото не са изпълнявали задължения и техните работници нямат социална протекция, нямат осигуровки, за разлика от големите и, или мултинационални фирми. Благодаря. Thank you, but I don't think we uh, have Представителите на комисията, благодаря. Нямаме коментари за момента. Това е начална фаза, по която няма да се произнесем. Благодаря. I lost you. Miss, Miss Regner, floor is yours. Благодаря, госпожо председател. Да, аз а, седя тук в ляво и може би за това лесно не ме забелязвате, но искам да надградя към вече казаното. За много неща говорихме за значението на социалния диалог в стратегията. Но по същество, ако говорим за безопасност и здраве на работното място, не говорим за черешката на тортата. Тук става въпрос за основни права и те са толкова важни, че винаги трябва да имаме предвид в а, стратегията, че не става въпрос за размяна между а, на безопасността и здравето на работната среда и намаляването на бюрокрацията и администрацията. Така или иначе, водещия принцип трябва винаги да е безопасността, независимо дали говорим за малки или големи предприятия. А като става въпрос за предизвикателства, има неща, които може да се появят след няколко години, които, за които сега не, не мислим. Например, малките предприятия, които се намират под земята. Тук възникват фактори като лошо качество на въздух и липса на светлина. Или пък в супермаркетите, където има огромни фризери и температурата е ниска. Тези неща трябва да се вземат предвид. Нещо, което многократно сме говорили е за споразумението за фризьорите. Това е един пример, който можем да вземем и в други области други професии. Например, работещите в фризьорски салони, тук не става въпрос е, за слагане на ръкавици при работа, има най-различни неща. Тези неща не създават повече административна тежест. Това са неща от областта на личната безопасност, неща от типа на закопчай си колана, като седнеш в автомобила. работодателите и заетите в тази област знаят за тези неща и те трябва да имат възможност да се изкажат. Така че не трябва само да даваме отрицателни примери, както често правим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 описаха нормите и правилата като прекалено трудни и не винаги ефикасни за предприемачите, за бизнесмените и по-специално за малките и средни предприятия. Какво показва обаче действителността? Действителността показва, че понякога тези толкова сложни правила и норми наистина се превръщат в препятствие за предприемачите, за бизнесмените. Аз не съм бизнесмен, но като служител познавам действителността и признавам, че наистина липсата на упростена процедура понякога създава у служителя чувство, че е изоставен и никой не се грижи за него. Аз съм от а, източна Европа и там наистина действителността е такава, че когато правилата са много сложни, просто не ги изпълнява никой. И даже подтикват, а, бизнесмените подтикват своите работници наистина и те така да правят и да не спазват правилата. Какъв е резултата от това? после не получават обещетение в случай на злополука, просто защото не са били приложени правилата още от самото начало и няма как след това да се поиска обесещение за нещо, което на хартия не съществува. Имам чувството, че понякога просто тук приказваме само за да се намираме на работа и не държим сметка за действителността. Нека да видим как стоят нещата в други държави или по други части на света. Нека да дам един пример. Например, някой служител използва болничен лист неправомерно. Не бива това да се Генерализиране, бива да се приема за поведение от страна на всички. Конкретиката ще даде желания резултат. Благодаря. Като членове на парламента, на нашата комисия, ние не можем да претендираме, че знаем повече от социалните партньори, работниците и работодателите, които най-добре знаят какво е необходимо, за да се гарантира здравето и безопасността на работното място. Това са основни човешки права, които трябва да се зачитат. Има конвенции, които политиците нямат право да променят. Просто трябва, трябва да чуем гласа на тези, които най-добре знаят какво е необходимо. И това не е толкова сложно, просто за някои е по-твърде скъпо. Какви са разходите за каква ще бъде цената за обществото, ако бъдат намалени мерките е, за, е, за гарантиране на здравето и безопасността? Цената ще бъде много по-висока. Така че ако има някакво колективно споразумение между социалните партньори, не можем да премахваме това в името на намаляване на бюрокрацията. Аз вярвам в компетентността на социалните партньори. Ако те са сключили колективно споразумение, политиците трябва да приемат това. Те знаят по-добре от нас. And... Um, Благодаря. Господин Доминик Мартан. Аз съм съгласен с а, казаното от колегата преди малко. Да вземем за пример Франция. Там работещите са много добре защитени, условията на труд се прилагат добре. Поради тази причина обаче съществуват ам, френски предприятия в областта на строителството, които наемат чуждестранни работещи, които се покриват от правата и правилата за безопасност от държавите си на происход. Ето защо е важно да имаме хармонизиране на тези правила на европейско равнище. Може би да не ги правим твърде стриктни, но трябва да се избегне експлоатацията на тези работещи, които са не толкова закриляни, защитени в някои държави от Европа. For, uh, those... Благодаря за тези коментари. Това беше първата размяна на мнения и въпроси. Ще направя предложение от името на комисия на пленарното заседание на 2 ноември. И координаторите ще имат грижата да отразят казаното тук. Това ще бъде изпратено в секретарията от координаторите на всяка политическа група не по-късно от 20 октомври. Това е срока. We will now proceed to uh, the next. Uh... Благодаря и сега преминаваме към следващата размяна по прилагането на директивата за равенство на трудвото място. Проекта на тази директива е изпратен до всички членове на 13 октомври. Тя се основава на съвместен доклад от е, Комисията за прилагането на Директивата за расово равенство и Директивата за равенство на работното място. Сега бих искала да дам думата на господин Бекър, за да започне. keinen... Äh, да, благодаря ви, госпожо председател. Нямаме възражение в рамките на моята група по текста, така че просто съм за. Госпожа Штайнбрук. Ние също. Първият проект на въпроса е добър. Това са две много важни директиви, които трябва да бъдат спешно транспонирани в държавите членки за мен има един съществен аспект. Трябва да се гарантира максимално добро транспониране и прилагане за да може гражданите, работниците да са по-добре информирани за техните права, особено по отношение на еднаквото третиране на работното място. Нашата комисия по заектостта трябва да бъде изключително активна в това отношение. Трябва да оказваме натиск върху държавите членки, за да може те правилно да транспонират директивата. Смятам, че това ще бъде основната линия в нашата работа. Well, thank you for those interventions. Uh, it will be handled in the... Да, благодаря. По същия начин ще поступим. Някой друг иска ли да вземе отношение? Госпожа Харкин. Благодаря. Госпожо председател, ще бъда много кратка. По въпроса за който обсъждаме, предлагам някои изменения в вторият въпрос, който говори за липсата на осведоменост. Тук бихме подкрепили напълно. А пък сега по въпроса за събирането на данни имаме някои опасения относно това кой ще поеме бремето на събирането на това данни, на тези данни. Не знаем кой ще се заеме с а, това, какви данни да бъдат събирани с оглед на така наречената непряка дискриминация. Това биха били нашите два коментара, но принципно погледнато сме за устният въпрос. Благодаря. И сега давам думата на госпожа Стивен от eh, eh, Благодаря, госпожо председател. Скъпи колеги, аз е, също от името на групата ЕКАР искам да подкрепя съдържанието на въпроса, текстът. Както каза вече и председателката, има някои коментари, които можем да направим. Ние се надяваме, че комисията ще ни информира за всичките си инициативи, за да можем да проследим тяхното осъществяване. Целта е всъщност да се избегнат отрицателните е, странични ефекти от тези две директиви. За целта смятам, че текстовете трябва да са доста по-конкретни е, и е не е лошо да получим точни отговори от страна на комисията. Говори се за по-добро прилагане, но това като понятие е доста широко Съгласни ли сте заедно с съответния координатор да направя предложение за уточняване на текста? Втори въпрос. Липсата на усилия за приобщаване. Текста е твърде е, широко прицелен. Трябва да е, формулировките да са по-прецизни. Що се отнася до набирането на данни? Смятам, че и там текста трябва да е малко по-прецизен точен. Да, да се спомена, е, споменат различните видове дискриминация, за да не се събира данни за всякакво явление и всичко да се събира в един кюб има най-различни видове дискриминация на, с основа на религията, на пола и така нататък. Необходимо е да се включи още един въпрос, който постича от устава на ОНЕ, а именно а, въпроса за хората с увреждания. Европейския съюз е а, страна по конвенцията на ОНЕ за а, хората с увреждания. А защото а, а, ако няма специални условия за инвалидите, това също е вид дискриминация. това, този проблем също трябва да бъде засегнат. Не знам какво смята комисията. Вие какво мислите? Смятате ли, че това трябва да фигурира в директивата или не? Така или иначе, аз ще предам въпросите си на координатора, но исках още от сега да ви запозная с тях. Thank you. Uh, E Благодаря. От името на унитарната левица няма никой. Някой от е, групата на зелените желая ли да вземе отношение? Не. Групата на Европа, Европа на свободата и проекта демокрация? In generale possiamo dire che anche noi nel nostro gruppo... Благодаря, госпожо председател. В общи линии казвам, че нашата група ще подкрепи някои от тези устни въпроси. Ще го обсъдим обаче в, на заседание на нашата група, но принципно съм за конкретиката, която тук споменаха колегите. Благодаря. Thank you and Mr. Martin. Господин Мартин. Euh, Благодаря. Да, похвално е всичко, което чух тук. Борба срещу расизма. Мисля, че всички тази зала са за. Но искам да отправя едно предупреждение към комисията а, относно отиващата до крайна система на положителна дискриминация. Боя се, че в този климат на, на нетрайност, несигурност, който цари във всички държави членки от Съюза, тази положителна дискриминация може да бъде и тъл, изтълкувана като предпочитание към чужденците. Притегляйте си думите и бъдете много внимателна, защото ако а, хората решат, а, вашите съграждани решат, а, че има предпочитание към чужденците, това ще засили разри в обществото, така че бъдете бдителни. Thank you. Is there, uh, Madam from the Благодаря, госпожа Линдхон от комисията. Заповядайте. Takes note of uh, all благодаря. Комисията си записа всички въпроси, бележки и коментари и ще се подготвим съответно за отговора. А по въпроса сега за хората с увреждания, да, наистина това е гарантирано в, в, в, директ, в директивата за равенство в областта на заетостта и не само в конвенцията. По въпроса пък сега за позитивната, положителната дискриминация, наистина ние подтикваме държавите членки към такъв вид поведение спрямо някои рискови контингенти, но не е задължителен този подход. Благодаря. Uh, Благодаря за пояснението. Продължаваме нататък програмата и на 4 ноември е предвидено да приемем този устен въпрос, за да го обсъдим на пленарното заседание, на второто пленарно заседание през ноември месец. Аз като председател ще го представя за обсъждане в пленарна зала. Благодаря ви. Следващото заседание ще бъде на 4 ноември. Направихме ли всичко, което трябваше? Добре, чудесно. Благодаря ви за подкрепата.